Okay, um, so begin... Уважаеми колеги, започваме гласуването. Но преди това, преди да преминем към нашите гласувания, ще проведем едно общо гласуване с комисията Юри. Господин Кавада е представител на комисията по правни въпроси е, при нас за тази цел. След политическия триалог на 5 март бе постигнато предварително споразумение по програма Правосъдие. Това споразумение бе потвърдено с обмен на писма между председателите на съвета и парламента, като писмото на съвета бе изпратено на 19 марта, отговорът на господин Таяни на 26 март. Ангажиментите са и за двете институции еднакво. По този начин се гарантира сигурност за двете институции. Знае, че не е много интересно, колеги, но бихте ли запазили тишина? Не, вижте. Можете да си приказвате, не е интересно, но като стигнем до гласуване не се разсейвайте. Също моля да мълчите, когато се изказва господин Кавада. Според правило 69F, параграф 4 е от правилника за дейността. Това предварително споразумение ви се предлага за решение с единично гласуване. Давам думата на господин жан Марика Вада с удоволствие. Драги приятели, драги колеги, имам навикът да не смущавам онези, които са заети с друго, обаче сега ми се налага да го сторя. Най-напред благодаря на Клод, благодаря на вашата комисия. Моля ви да извините господин Свобода за неговото отсъствие. Не мога да добавя много във връзка с текста по същество към това, което каза нашият приятел Клод Мораес. Ще кажа само едно. А именно, тук за последен път виждате, един мъж, е, който заедно с много е, други, поради демагогия или безразличие, може би и поради двете, е, се впусна напред с главата в една огромна криза, една от най-големите след Втората световна война. Това е, е примера на хората, които си купуват оръжие и се самоотстрелват. Много отдавна работих, сме работили заедно с Клод. По отношение на мен, аз приключвам е, работата си е, на факултативен, е, изборен е, заместник-председател е, редом с него. Госпожо Хаутала. Kind, Това беше много мило, е, Жан Мари. Вие имате предвид Жан Мари. Е, познавам го от години. Много любезно се изказахте. Е, ние не сме свикнали с такива любезности. Толкова хубав френски от такъв елегантен човек to have this. Ça, je sais. Ça, je sais, c'est la raison. Да, знам. Знам. За това. Аз ви оставих председателското място през 2009 година, защото не обичам и никога не съм обичал неприятни места. Госпожа Хаутала. Мисля, че тя е помолила госпожа Реда да се изкаже от е, нейно име, тъй като не може да присъства. Нямате представа какво удоволствие за мен да й дам думата. Thank you very much, miss. Благодаря, господин председател. Госпожа Хаутала се извинява за това, че днес не може да присъства. В предходните заседания, когато се отчитахме е, пред е, комисиите Либе и Юри, е, госпожа Хаутала бе на мнение, че текстът на споразумението е идеален. Тя призовава всички да гласуват за. Основно постижение на този парламент е, че в програмата има нов член 3А за включване във всички нейни аспекти на равенството на пола, като това бъде и критерий за наблюдение на успехите по програмата. Тази програма има роля за укрепване на демокрацията, върховенството на закона и всичко това сега е изведено по-ясно сред целите на програмата. За... Ценностите на Европейския съюз трябва да присъстват в цялото законодателство на съюза, не само в програмата правосъдие, но разбира се, между програма правосъдие и програма право и ценности трябва да има съответствие. Някои части от текста са останали в средни скоби. Тези части все още не са били предмет на преговори. По тях тристранни срещи ще се провеждат при следващия мандат, в следващия състав на парламента. Не следва да гласуваме преди съветът да е оказал ясно позицията си е, по общото споразумение, но сега вече имаме тази позиция. Потвърдено е общото споразумение и приложение към него текст. Сега, според госпожа Хаутала, можем да гласуваме и тя би искала всички да гласуват за. Благодаря, Йо Вайденхойцер. Не е тук, но Бригит ми се ще вземе думата от негово име. Не можем да допълним нищо към казаното от колегата Реда. Много се радваме, че гласуваме днес. Много се радваме, че постигнахме това споразумение, този резултат. Добре, благодаря ви. В такъв случай сега можем да преминем към гласуване. Става дума за еднократно гласуване с електронни карти. Ако нямате карта, ще отбележим каква е позицията ви. Моля да съобщите дали имате карта или не. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 гласа за, 7 против и един въздържал се. Благодаря на всички, на докладчиците, на докладчиците в Сянка, както и на колегите от Комисията по правни въпроси. If, um, if remain, can... И така сега, ако останат членовете на комисията Либе, можем да продължим с